Драги колеги, дами и господа, моля заемете местата си. Започваме след 30 секунди. Ако трябва да сме съвсем точни. Uh, Скъпи колеги, разбирам, че вече можем да започнем с нашето заседание на тази толкова важна конференция, толкова важна съвместна среща на парламентите на нашите държави, толкова важна за нас и за целия Европейски съюз. Европейския съюз и Западните Балкани. Нека да обясна в началото, че имаме превод на 21 езика на Европейския съюз. Искам да се извиня на нашите малтийски колеги, защото нямаме превод от и на малтийски, защото обикновенно сме 22-23 езиков режим на пленарни срещи и заседания на комисиите. В допълнение ме хърватски, босненски, сръбски, черногорски, македонски и албански. Това са пет допълнителни езика. Разбира се, вие трябва да си изберете съответния канал, на който бихте искали да слушате пледуариите. Искам да започна казвайки, че съм изключително щастлив да ви приветствам с добре дошли в Европейския парламент. Европейската перспектива за Западните Балкани е една изключително важна тема за всички нас. Искам да благодаря на Националното събрание на Унгария, и на неговия председател, който седи до мен и ще бъде съпредседател на нашето съвещание. Също така искам да приветствам с добре дошли както председателите на парламентите а, така и на членовете на съответните парламенти на държавите от Западните Балкани, за да поговорим и да поработим заедно за европейската перспектива на държавите от Западните Балкани. Разбира се, моите колеги от Европейския парламент са също тук, но аз не ви приветствам с добре дошли, тъй като ние просто сме домакините. Само ви казвам добър ден, радвам се, че сме всички заедно тук. Съвместните ни съвещания са част от междупарламентарното сътрудничество в рамките на Европейския съюз и на Европейския съюз с неговите съседи. Тази дейност става все по-важна, особено след приемането на Лисабонския договор. Бъдещето на Западните Балкани е много важно, винаги е било за Европейския съюз и след, две, след т.е. преди 8 години, в Солун а, бяха определени основните насоки в развитието. Черна гора, а, бивша Югославска република Македония са сред тези, които бяха поканени а, за а, приемане на статут на кандидати, а Албания Косово са тези, които могат да разчитат на нашата подкрепа за освобождаване на визовия режим. Всички ние тук споделяме важността на европейската интеграция, което дава възможност да на бивши а, опоненти и противници да започнат да работят при мирни условия а, заедно а, за по-доброто бъдеще на региона и на континента. Знаем, че имаше а, сдобряване между Германия и Франция, между а, други държави в рамките на Европа. Същото се отнася и до някои държави в региона на Западните Балкани. Това не са просто добри новини, а просто за всички нас, за целия Европейски съюз, защото въпреки окоръжителните симптоми, все още имаме взаимно споделени загрижености, които днес ще разискваме и ще се опитаме да разрешим. Подобни са проблемите на държавите в този регион. Например, укрепване на борбата срещу организираната престъпност и корупцията – и много други. Напоследък сме особено загрижени от някои признаци на политическа нестабилност в този регион. Босна и Херцеговина, например, няма а, правителство от изборите през октомври, а в Албания нещата а, не върват добре вече две години. Македон... В Македония правителството също не функционира, спират се по този начин преговорите а, или развитието в преговорния процес. Разбира се, винаги има демократичен начин за разрешаване на проблемите. И това са нещата, за които говорим. Демокрацията винаги има начин за разрешаване на проблемите. Но институциите в съответните държави трябва да функционират по подходящ начин, за да върват гладко процесите на присъединяване. Също така добрите взаимоотношения между правителствата и опозицията а са от съществено значение. Остава да убедим гражданите на Европейския съюз колко много са предимствата и колко важно е присъединяването на нови държави към Европейския съюз, защото разширяването е бъдещето на всички балкански страни като част от Европейския съюз ще започнат работа две групи работни след 5 часа. Първата е сътрудничество в сферата на свободата, сигурността и правосъдието. Изключително важна сфера на сътрудничество. И втората работна група ще фокусира върху интегрира, интеграцията на гражданите и европейското разнообразие. Не става въпрос само за Западните Балкани, а за цял, целия Европейски съюз. Не трябва да забравяме колко важен е този въпрос – интеграцията на гражданите. Във връзка и в съответствие с културното разнообразие. Разбира се, ние сме се събрали тук не само да, си, да споделяме идеи – но да разгледаме и парламентарната страна на сътрудничеството. Трябва да бъдем все по-успешни в увеличаване на приноса си като парламентаристи. На базата на моя опит знам, че пътя към пълноправно членство в Европейския съюз е труден и дълъг. Но има окоръжаващи сигнали, има окоръжаващи възможности, защото европейската перспектива трябва да се превърне в европейска реалност в възможно най-скоро бъдеще. Скъпи колеги, нека да ви кажа, че сме в началото на дневния ред, който имате на ваше разположение, знаете какво ще правим. Утре Министър-председателят Орбан ще бъде с нас, тъй като сега е унгарското председателство на Европейския съюз. И освен това, господин Жозе Мануел Барозо ще бъде сред нас, председателят на Европейската комисия. Утре сутринта имам предвид. Но днес имам голямото удоволствие да дам думата на моя колега от унгарския парламент господин Ласло Къвер. Ласло, имаш думата. Благодаря. Господин председателю, драги колеги, госпожи и господа. Позволете ми с голямо уважение да ви поздравя днес началния час на това парламентарно съвещание, организирано от Европейския парламент и Унгарския парламент. Искам да благодаря на господин Бузек за сътрудничеството, което той оказа по време на съвместната ни работа. Всички подобни съвещания, които организираме съвместно, са неразделна част от инструментариума, който служи за укрепване на демократичните връзки помежду ни. Те ни позволяват да анализираме важните въпроси, пред които сме изправени. Тук имам предвид нещо, което е важно не само за унгарското председателство, не само за нас, но и за цяла Европа. Европа трябва да запази това, което а, е постигнала, а, а именно мирния живот. Това е изключително важно. Също толкова важно е и в бъдеще а, да живеем в дух на а, мир и интеграция. Е, в Европейския съюз е, сега има и е, нови държави членки, такива, които се присъединиха към него през 2004 и 2007 година и се надяваме, че този процес на разширяване няма да спре до тук. Надяваме се, че страните от Западните Балкани също скоро ще се присъединят към нас. Лично съм убеден, че процесът на европейска интеграция – Е, ще е, доведе до е, успешна интеграция на целия континент. И това ще бъде тържество на историческата справедливост след мрачното минало на Втората световна война. Драги колеги, както господин председателят на Европейския парламент вече заяви, е, ще се занимаваме е, с два конкретни въпроса. Първият е, – свобода, сигурност, правосъдие, включително контрол по границите, визова политика, иммиграция, сътрудничество в областта на правосъдието и полицейската работа. Това от една страна и от друга страна интеграция на отделните страни. Също така в този втори блок ще се занимаем не само с въпросите на културата, но и с въпросите на образованието. Бихме искали да дадем ценни препоръки в нашето съвещание Унгарският парламент поддържа връзки с своите колеги в страните, поканени на тази среща и на най-високо равнище осъществяваме сътрудничество. Сътрудничество осъществяваме и на административно равнище. Имаме идея да организираме и среща на председателите на парламентите от региона. Е, през е, изминалите е, години най-важните етапи от нашето развитие са европейската интеграция, евроатлантическата интеграция. Например, през февруари 2002 година имахме конференция на председателите, през 2005 година се организира конференция на председателите на парламентите, след това през 2007 и 2009 година организирахме подобни съвещания в Будапеща. През есента пък ще организираме също такава конференция и ще е, поканим е, колегите от държавите в Западните Балкани. Драги колеги, драги участници, искам да добавя, че заедно с господин Бузек ще бъдем е, с председатели. Това е голяма чест за мен. Първото ни изказване ще бъде от господин Бабич и Бебич и то ще бъде посветено на значението на економическата интеграция. Особено важно е обаче да подчертаем, че Европейската интеграция не се свежда само до това да се присъедините към Европейския съюз. Регионалното сътрудничество е неразделна част от процеса на европейска интеграция и за това е изключително важно да се поддържат економически и културни връзки а, в рамките на региона. Не става дума само за подобряване на економическото положение, а за по-добро взаимно разбирателство и максимално използване на възможностите, които предлага Европейският съюз. Благодаря за вниманието, пожелавам ви ползотворна работа. Уважаеми колеги, позволете да ви запозная с правилата за водене на дебата в тази зала. Както колегата Ковер каза, ще имаме двама гост-оратори. Господин Лука Бебич от Харватския парламент. Ще дискутираме много важни неща и госпожа Соня Бизерко, която е ръководител на Комитета за човешките права в Сърбия. Но позволете преди това да ви кажа какви са правилата. Надявам се, че ще имаме много оживен дебат и ви молим да участвате в този дебат. За тази цел много моля да попълните формуляра за взимане на дума сряда 13 април съвместна парламентарна среща. Така е заглавен този формуляр. Разполагате с подобни формуляри на пулта пред вас. Много ви моля да попълните тази заявка. След това ще се подготви и списъка с ораторите от секретарията на конференцията. Много ви моля, започнете да правите това сега, за да можем да получим вашите заявки на време. Нещо друго. Три минути е времето за всяко едно от вашите изказвания. И още нещо. Трето малко по-сложно. Ако желаете да се намесите, да зададете въпрос, всеки, към всеки, който говори в продължение на тези три минути, много ви моля да вдигнете синята карта. По този начин вие давате знак, че искате да направите изказване въпрос за 30 секунди. След което ще получите отговор от оратора, към когато се обръщате. Той също ще ви отговори в рамките на 30 секунди. Така че дискусията а, да бъде малко по-оживена. Надявам се, че разбирате тази процедура, използването на синята карта. Тоест, това го правите, ако желаете да поставите конкретен въпрос на оратора, който говори в момента. И така, Нека да започнем с е, пленарната реч на господин Лука Бебич от Хрватския парламент, председател на парламента. Имате думата. Уважаеми господин председател на Европейския парламент, господин Бузек, е, господин Ковер, скъпи колеги и приятели, с голямо удоволствие приех тази покана да участвам на съвместната парламентарна среща, където в присъствието на колегите мога да говоря на тема Юго-Источна Европа. Парламента в Хърватия изключително много оцени подкрепата в хода на процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз. В 16 февруари тази година излезе резолюция относно напредъка на Хърватия за 2010 година. Вашата подкрепа значи много за нас. Това е дълго пътешествие, което започна през миналото десетилетие и ни води към бъдещето. Това означава, че не сме сами по този път и ще бъде по-лесно да постигнем целите, които сме си поставили, приключване на преговорите до края на месец юни тази година. За да можем да постигнем тази цел, имаме седем глави, които трябва да приключим и ние сме готови да ги затворим. Успехът на присъединяването на Харватия е и успех на Европейския съюз и гражданите на съюза в перспективата на членството и на останалите държави в региона. Преговорите за пълноправно членство в Европейския съюз ще подчертая още веднъж по един много ясен начин ясната ориентация на юго-источните страни в Европа. Моделът е ясен. Европейската перспектива е голяма голямо окръжение за нас. Регионалното сътрудничеството, е, сътрудничество е в центъра на хрватската политика. За нас е много важно да имаме добри съседски взаимоотношения с всички страни в региона, което ни дава възможност да допринесем дългосрочна перспектива за превръщане на региона в зона на мир, просперитет и развитие. По отношение на опита, който придобиваме в хода на присъединяването, Харватия ще бъде готова да подкрепи и другите държави в хода на тяхното членство в Европейския съюз, както на двустранно ниво, така и в, чрез активна роля в различните мултипроекти, като СЕФТА, например, и съвета за регионално сътрудничество. Те са много важна част от външната политика на Харватия. В процеса на укрепване на регионалното сътрудничество, Юго-Источна Европа започва наистина да изживява ценностите, които са основни и основополагащи за Европейския съюз. Е, правосъдие, полицейска дейност, борба срещу корупцията и организираната престъпност са сред тях. Искам да спомена и някои важни показатели, които са от, в областта на економиката. Перспективата в момента е различна от онова, което а, е, беше факт преди години 20 милиона са потребителите и сътрудничеството в този пазар е изключително важно. То се основава именно в рамките на СЕФТА. Всички е, страни в региона са преходни, с относително нисък БВП на глава от населението, но те имат голям потенциал за економическо развитие. Същевременно това са едни е, най-динамични економики в Европа и е, са страни, в които има много експорт от държави членки на Европейския съюз. Възможност за го инвестиции в областта на енергетиката, например, е изключително атрактивно за европейските инвеститори, както и за инвеститорите от други страни в хода на интеграцията. Един от големите предизвикателства е постигането на економически напредък и устойчиво развитие, което е гаранция за мир и стабилитет. Вярвам, че сме на правилна посока за постигане на нашите цели. Данните за търговията между тези страни в Европа подчертава економическото сътрудничество между страните и техните съседи. 2010 търговията между Харватия и страни в региони стига до 2,5 милиарда евро, което е 10% от цялата търговия на Харватия с страни от цял свят с югоисточните страни по отношение на експорт и импорт е също в е, плюс, което означава, че по, ние изнасяме а, е, повече и внасяме по-малко. Е, допълнителната област, която можем да работим в областта на сътрудничество е осъществяване на по-добър транспорт в тази част на света. Ще продължим да изграждаме паневропейски коридор 5C в онзи дял, който преминава през Хърватия. Готови сме да изградим съвместен мост между Хърватия, Босна и Херцеговина върху ръка Сава, коридора 5C отново. И приветстваме усилията които се предприемат в съседната ни страна по отношение изграждане на магистрала, именно от същия коридор. Искам да ви кажа, че съвместно с ЖП системата на е, Харватия и съседните страни се опитваме да направим нужното, за да премахнем и бариерите в областта и на митническото действие, за да можем и да направим коридор 10 максимално конкурентно е, способен. Освен това, Джанет също е проект, който дава възможност за развитието на рафинерите в страните от региони. След като изградим а, възможността за допълнителен капацитет за съхранение, ще можем да съхраняваме нефтени деривати именно тук от, за различ в интерес на страните съседни и на Харватия. Газопроводите също са друг аспект на нашето сътрудничество, а именно изграждането на ергейна общност в Юго-Источна Европа. Освен това, Харватия вижда голям потенциал в трансграничните а, проекти, които се изпълняват по смисъла на Данов, Дунавската стратегия. По отношение на съвета за регионално сътрудничество, можем да кажем, че страната ни подкрепя това сътрудничество и се изразява в реализирането на различни проекти и твърдото убеждение, че всички държави в региона трябва да продължават да се съществуват в същия вид в бъдеще. Бих искал да подчертая също така големия потенциал за регионално сътрудничество в региона на река Дунав. Това е нещо много важно за нас и Хърватия подкрепя с голям интерес и ентусиазъм изпълнението на Дунавската стратегия на Европейския съюз като добра рамка за сътрудничество в региона. Ние вярваме, че такъв подход а, създава сериозни и стабилни основи за сътрудничество в целия регион. Важен инструмент а, в а, сътрудничеството на Харватия в региона е една конференция, която се проведе наскоро в Добровник, 4 до 6 април, по въпросите на търговията и и инвестициите между Европа, Юго-Источна Европа и Европейски съюз и а, САЩ. Радвам се, че мога да подчертая, че Харватия продължава да играе голяма роля при изграждане взаимоотношенията между страните от региона, възоснова на партньорство, сътрудничество и политически диалог. Благодаря ви. Благодаря, господин Бебич. Следващият оратор е госпожа Соня Бисерко, председател на Хелсинския комитет за човешките права в Сърбия. Заповядайте, госпожо. Уважаеми членове на парламента, скъпи приятели, благодаря ви, че ме поканихте да бъда оратор на тази съвместна среща на парламентите. Високо ценя инициативата да се проведе събитие с ангажимент и участие на Европейския парламент, включително и е, е, ангажимента на Европейската комисия към напредъка на отношенията. Според мен Европейския съюз е постигнал такъв етап от своя ангажимент, когато е необходим нов подход към онези държави, които години наред се борят и се стремят да е, постигнат критериите за да бъдат признати за кандидатки за членство. Един нов подход е отрешаващо значение за напредъка на региона и неговите добри взаимоотношения с Европейския съюз. Искам да подчертая, че въпросите, които ще се обсъждат в двете работни групи, сътрудничество в областта на свобода, правосъдие и, е, и сигурност, както и е, интегрирането на гражданите, ще дадат своя принос за добрите резултати от конференцията, но тези теми могат да бъдат поставени в правилния контекст единствено ако разполагаме с адекватна информация за сегашното състояние на регион. Ситуацията безпокои, защото за съжаление някои държави в района все още не са създали нужните предпоставки за една наистина демократична консолидация и от тук за нормализиране на отношенията със своите съседи. Какво е състоянието на нещата в момента? Босни и Херцеговина са блокирани от своята продължаваща вътрешна криза. Македония все още не е достатъчно силна да започне диалог с Гърция. Въпросът за техните взаимоотношения, която влияе върху положението на Македония като държава, ще се окажат един от факторите, влияещи и върху отношенията с Европейския съюз. Международния съд в Хага се е произнесъл като е потвърдил независимостта на Косово, обаче това не промени отношението на Сърбия към Косово. Доклада на Дик Мартин за трафика с човешки органи сериозно подкопа доверието в държавата. Черна гора все още няма призната идентичност, но се намира в малко по-добра форма от останалите държави. Тя продължава да се стреми към членство в НАТО и Европейския съюз по-бързо, отколкото Сърбия прави това. Дами и господа, трябва да държим сметка за това, че паралелно работят два процеса в този район укрепване на държавата и паралелен процес на преход към многопартийна демократична система и пазарна економика. Тези два процеса протичат много бавно, даже може би прекалено бавно трябва да сме наясно, че някои от държавите в района все още са в едно крехко състояние, независимо от своите силни намерения. Демократичният преход от едно автократично общество става трудно и трудно се установява многопартийна система. Правят се опити да се възцарят новите ценности, но все още се прокрадват архаичните национални идеологии. Като цяло има силна съпротива срещу създаването на система от демократични ценности, политически плурализъм и свободен пазар. Дами и господа, едно от най-големите препятствия е отношението на Сърбия към нейните съседи и най-вече амбицията на Сърбия да има доминираща роля – тази политика на Сърбия пречи на демократичната консолидация на нейните съседи, развитието на наистина продуктивно сътрудничество в района и по-бързото присъединяване към ЕС и НАТО. Сръбските политически лидери не са добре запознати с централното значение на сътрудничеството в региона. Разпадането на Югославия се отрази върху начина на решаване на отворени въпроси между държавите, включително на най-високо равнище. В Белград преобладава виждането, че картата на Балканите все още не е окончателна. Босния и Херцеговина са изложени на особено сериозен риск, защото Сърбия иска да запази не само статуквото, но и да придобие по-голямо влияние. В момента се използват разнообразни средства за постигане на целите на региона. Позицията на Сърбия все още не е определена дали твърдо за членство в Европейския съюз или не. Нещо, което много безпокои в района е липсата на честност и откритост в отношението на Сърбия към нейните съседки. Въпреки постигнати напредък до известна степен, неотдавнашното дело срещу Ганич и други е причина за сериозни безпокойства. Очевидно е, че Белград продължава със своите опити да видоизмени военната история от 90-те години на миналия век. По-нататък постигането на консенсус между Сърбия и региона е също един от проблематичните въпроси. Черна гора в този контекст продължава да бъде считана за временна общност, а не държава. По отношение на економическото положение, регионът усети въздействието на световната економическа и финансова криза. Въпреки това вътрешните проблеми във всяка от държавите в региона и политиката на Белград са основните виновници за състоянието на нещата в момента. Да, много неща са се променили благодарение на а, политиката на Европейския съюз. Обаче Балканите, Западните Балкани не са постигнали своя пълен потенциал заради някои недотам адекватни политики – на някои от правителствата и заради съществуваща корупция. Нужно е да се реализира пълния капацитет на региона, да има политическа воля, да се изпълнява дневния ред на Европейския съюз и да се постигнат нужните критерии и стандарти. Затова, според мен, трябва Европейския съюз да поднови, да обнови своя подход към този регион и да изготви една нова стратегия. Разбирам, че е много по-лесно да се каже това, отколкото се направи, но единственият начин да се спре с негативните тенденции е да се прекратят националистичните настроения и всички държави в региона възможно най-скоро да получат статут на кандидатки за членство. Трябва да се работи против тези, които се борят да възпрат реформите главно по отношение на Босна, Херцеговина и Македония, е много важно да се засили сигурността и спокойствието там. Так това ще засили и спокойствието и сигурността в целия район. В заключение, като имаме предвид темите в двете работни групи, ще подчертая, че политическия дневен ред не, не съвпада непременно за всички правителства в района но пък съвпада с по-голямата част от желанията на населението в този регион за преодоляване на економическите и социални проблеми. Не става въпрос само за предприсъединителните фондове, които разбира се са важни. Важно е гражданите да поемат своята собствена отговорност, за да се справят с приоритетните проблеми и да се предотврати нова вълна на социален радикализъм. Важно е да се възприемат европейските идеи, концепности и стойности и те да бъдат ценности на всички граждани в региона. Защото сега е време всички да имаме общи ценности. Трябва да подчертая, че правовия ред, спазването на правата на човека започват все повече да се вкореняват в културата на тези общества. Много е важно Балканите да започнат да усещат, че принадлежат към общото европейско семейство и в неговата рамка и в региона отделните държави, както и самите граждани, могат да намерят, ако не най-доброто, то оптималното решение за своето състояние в момента. Благодаря. Much, madam, благодаря ви много, госпожо, за вашата презентация. Нека да повторя. Членовете на парламентите, които биха искали да участват в дебата, моля да попълнат формуляра, който е мова за даване на възможност за изказване в среда 13 април. Това е изключително важно и разбира се, много важно е да си напишете и името. По три минути ще бъде всяко изказване. Ако искате, можете да използвате синята карта за а, всички оратори, които предстои да вземат думата, а вашите въпроси ще полу... към двамата основни оратори ще получат своите отговори на края на заседанието. И така, сега е време да започнем с нашия дебат. А сега представител на австрийския бундесрат. Имате думата. Благодаря господин председател, за това, че ми давате думата. Може би това е добър знак, че първият участник в дебата е представител на Австрия, тъй като Австрия има дълга история, както и Унгария, с Западните Балкани в А, ние в, в Австрия казваме, че Западните Балкани започват от западната гара на Виена. И тъй като регионът на Западните Балкани за Европа са нещо е много ценен и за да постигнем това в Европа, което сме се събрали за да обсъдим, а именно тяхното интегриране като държави в Европейския съюз, трябва да поработим здраво, независимо каква първоначално, колко трудна първоначално е ситуацията и да направим тази интеграция факт, колкото е възможно по-скоро. Има няколко неща, които обаче трябва да разрешим. Например, как, е, начина по който е структурирана Босния като държава в момента. Въпроса за сигурността на Косово, например. И по отношение на казаното от е, дамата от Хелзинския комитет в е, Сърбия – Искам да кажа, че аз като астрият често пътувам по територията на Западните Балкани и разликата между това, което хората искат и политиците искат е твърде голяма понякога. И това ме а, слисва, а, особено в Белград. Защото хората в Белград казват, ако Косово иска да се отделя, нека се отделя. А политиците казват други неща, твърде различни. Освен това, трябва да се даде поле за осъществяване на мечтите и очакванията на младежите в Западните Балкани. Младите а, хора имат нужда а да бъде изтеглена отровата от отношенията на Западните Балкани. Този, тази омраза и национализъм трябва да бъдат премахнати. а, наистина хората от региона имат лошо име във връзка с а, това. Или поне имаха в историята. И тъй като повечето стари режими изчезнаха, мисля, че много може да се направи. Верно е, че а, бабите и дядовците казват на внуците си колко лошо е било в миналото. Обаче е можело да се а, пътува свободно из целия регион. Ето защо техните внуци също искат да могат свободно да пътуват и да живеят спокойно, за да не се увеличава престъпността в региона. в същото време наблизо минават основните магистрали, така да се наречат, на трафик на жени от Молдова, Украина и така нататък. Знаем, разбира се, колко е трудно да се постигне помирение между малцинства и различни групи етнически. Ние в Австрия го знаем това, но моя апел е че не би трябвало да се изчака да са готови всички държави от Западните Балкани да са готови, за да влязат заедно в Европейския съюз. Виждаме твърде различни ситуации и етап на развитие, така че бихме могли а, да ги приемем по различно време, казвайки, че чашата е полупълна, а не полупразна. Господин председателят казва на времето, което ви остава за изказване, ще бъде изписано на ето тези табла. Лорд Болнес има думата. Благодаря, господин председател, Благодаря и на унгарското председателство за организирането на тази среща, посветено на тема, която според мен е много важна. Много е подходящо, господин председател, че в началото ни напомнахте какви са ангажиментите на Европейския съюз за бъдещето на Западните Балкани, именно, че той, тази, това е отговорност на Европейския съюз и че вратата остава отворена. Искам да кажа, че малко проскърцва тази врата и трябва да смажем пантите. Мисля, че това е приоритет и някакси като че ли от пада от вниманието на европейския дневен ред тази среща, това присъединяване на Европейски съвет. Наистина забелязваме, че не отнема много време в дневния ред. Разбира се, ясни са економическите проблеми пред Съюза, но мисля, че трябва да се обърнем към нашите правителства, за да може усилията да станат още по-големи, за да не се загуби ентусиазма, защото може да има сериозни последствия обаче. Приемам, че Европейския съюз не може да направи всичко навсякъде. По същия начин стоят нещата и в Западните Балкани, така че трябва да има установени приоритети. Може би не винаги се справяме добре с това, но искам да направя предложение за три неща. Първо, да насочим вниманието си към Западните Балкани с цел върховенство на закон, който трябва да се установи. Разбира се, не можем да направим всичко веднага, но трябва да установим какви са приоритетите ни в региона и да се концентрираме върху това. Трябва да удвоим нашите усилия да помогнем на Босния и Херцеговина Херцеговина. И тук насочвам вниманието към казаното от госпожа Аштен, което призовава вниманието ни към проблемите и ни казва, че ако не се справим с тях, просто ще се хлъзнем назад. И на трето място, надявам се, че не е прекалено деликатен този въпрос, но жалко, че няма решение по отношение името на бившата Югославска република Македония това не е мястото. И аз нямам намерение в никакъв случай да отправям вина и към двете страни на спора. Но около 2011 година с 26 демокрации не може да се помогне на една демокрация в нашия съюз и на друга демокрация, която кандидатства за пълноправно членство да се намери разрешение на този проблем. А, мисля, че наистина това означава, че ние нямаме възможност да изградим по-голям съюз, но нямаме всъщност и възможност да постановим ясно нашите приоритети във външните ни отношения. Благодаря ви, господин председател. Председателя, благодаря колега, благодаря, че спазихте и така точно времето. Това наистина е изумително. Отчитаме казаното от вас в изказването. И сега представител, депутат от Европейския парламент, Зелените, Луначек. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Искам подобно на предходните оратори да благодаря на унгарското председателство за това, че постави интеграцията на Западните Балкани като свой основен приоритет. Мисля, че това до някъде ни липсваше в миналото. Наистина, ние Изпуснахме от поглед е, визията от Солон от 2003 година. Позагубихме я. Е, има до някъде в някои държави членки умора във връзка с разширяването и за това много се радвам, че унгарското председателство подходи по този начин. Искам да се спра на една страна. Аз съм докладчик за нея в, в нашия парламент, а именно Косово и го правя по няколко причини –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 трябва да стане ясно не само за Косово, а за всички е, държави наоколо, че е, Косово е, и въобще Западните Балкани принадлежат към единното европейско семейство. За това е време да се отърсим от тази умора, която е, съзираме у правителствата и участо населението и да изпълним обещанията си. Е, в някои държави вече е, няма толкова голяма е, подкрепа е, за е, този е, мирен проект, който представлява Европейския съюз. За това искам да поставя въпроса за визовия диалог, особено пред колегите от парламентите в съответните страни. Говоря за Косово. Знаете, че държавите на всички други държави от Западните Балкани могат сега да пътуват свободно до всички държави членки на Съюза за 3-месечен срок. Единствената държава с най-висок процент млади хора – единствената, която а, има така най-висока степен а, на положителна оценка за Европейския съюз е Косово и нейните граждани не могат да пътуват. Знае, че има проблем на междудържавно равнище с признаването на страната. Но ако помислите за младежите, чието а, родители, баби и дядовци можеха да пътуват свободно, докато се разпадна Югославия. Представете си как се чувстват те. Вие сте млад и не можете да излезете от страната си, дори тя да е най-малката на света. Представете си колко от нас, когато им се допътува, се качват на колата, на влака или на самолета и тръгват, е, запознават се с чужди хора, е, обменят позиции. В момента Европейският съюз губи подкрепа в Косово. Разбира се, има много неща, които е, в Косово трябва да бъдат свършени на място. Е, косовските граждани трябва да ги направят сами. Аз самата съм критично настроена, но мисля, че е, в националните парламенти комисиите, отговарящи за вътрешните работи, трябва да окажат натиск върху Министерствата на вътрешните работи е, за започване на визов диалог с Косово по две причини. Първо, свободата на пътуване и второ, сигурността. Защото само ако има пътен лист за е, облегчаване на визовия режим, можем е, да отправяме искания към е, Косово и неговите граждани. Това е мой призив към националните парламенти. Благодаря, госпожо, за вашето изказване. Господин Гръсрук от Националния парламент на Австрия. Господин председател, дами и господа, Въпросът, който обсъждаме на съвместното заседание на парламентите е Западни Балкани към една по-интегрирана Европа. И според мен това говори факта, че всички сме се събрали тук днес след обед, че гледаме сериозно на този процес, че той е в интерес на Европа и на Европейския съюз. Трябва да се направи необходимото, защото рано или късно държавите от Западните Балкани наистина да станат членове на Европейския съюз. Европейският съюз а, първоначално е започнал като мирен проект, и в момента интеграцията е една съществена част от процеса на разширение. Необходимо е да се направи така, че държавите от Западните Балкани да станат членки на Европейския съюз. За тази цел е необходимо да говорим за тях, да осведомяваме всички относно тях, а също времено да не се стремим да казваме на хората там, да, да им казваме какво да правят. По-добре е да демонстрираме какъв е нашия опит, който сме натрупили. Много е трудно да се премине от диктатура към демокрация. Бих искал да спомена конкретно Албания. През 2009 година имах честа в ОИСР да, като наблюдател да участвам в изборите там и участвах в оценяването на изборите. Нас, моите колеги, решихме, че изборите бяха демократични, макар и да имаше някои недостатъци. Много от стандартите, които изисква Европейския съюз, всъщност бяха спазени по време на изборите в Албания. Албания реално може да бъде дадена като пример за добра работа на правителството с правителството в опозиция. Значи, част от демокрацията е да се приемат избори, е, изборните резултати. Не може една държава да бъде държана като заложник от хората, които отказват да приемат резултатите от изборите и да се съгласят, че са били демократично проведени това, което според мен е нужно да се направи не само към Албания, към всички държави в региона, да погледнем с обективен поглед и да не изтъкваме някои държави само, които да бъдат жертвените агнета по пътя към присъединяването на района. Ако искаме държавите от Западните Балкани да постигнат същите стандарти като членките на Европейския съюз, трябва да им се даде нужното време да изградят своята демокрация, защото демокрацията не е едно чисто интелектуално упражнение. Става въпрос за работа, която идва от ума и сърцето същевременно. Не може да се насъди демокрация, просто трябва да подпомагаме този процес на демократизиране – в Западните Балкани, за да стане той процес, който те приемат при сърце и рано или късно те, всички държави да се присъединят към Европейския съюз. Благодаря ви. А, тук видях а, да се вдига синя карта. Може би сега е времето. Имате 20 секунди да се изкажете. Благодаря, господин председател Бузек. Аз искам да задам въпрос на Соня Бисерко която много ни изненада с много добре балансирано встъпление и анализ, на който тя е направила на Западните Балкани. Но тя не спомена един въпрос регионалното сдружаване. В смисъл, знам, че там има две църкви, които не са признати Говоря за Православната църква на Черна гора от една страна и от друга страна Православната църква на Македония и ам, Православната църква и новия патриарх на Сърбия беше много силно афектиран и желаеше да премахне някои от пречките в Косово. Така че искам да чуя вашето мнение. Трябва ли нещо по този въпрос да се каже е, в настоящия контекст? И също ще си позволя да направя още една провокация. Има един сериозен проблем с основния въпрос за, Сърб... за Македония. И аз имам едно предложение. Нашата Македония е нещо, което е много различно от българската Македония и от гръцката Македония. Може би сега ще намерим пътя напред, изхода, а именно да се започне диалог – да се определи една дата и да се ускори процеса на интеграция на Западните Балкани. Благодаря ви малко по-дълго от 20 секунди говорихте, но пък беше много интересно. Госпожо Бисерко, желаете ли да отговорите? Благодаря за въпроса не се фокусирах върху религиозните въпроси наистина, но Сръбската източно-православна църква е институция била и исторически и сега, не само като религиозна институция, а като институция, на която се базира сръбската идентичност. Да, такива са национални църкви се. Това, че не се а, признава Македонската православна църква и Черногорската православна църква, а, може би означава, че не, не се отрича, че се отрича националния елемент, защото Македонската православна църква е защитаваща националната идея. Същото се отнася до Черногорската. А защо, защо няма Румънска православна църква, примерно? Просто има някои проблеми в момента, както споменахте за патриарха. Той направи много неща за признаването на църквата в Косово, но се надявам, че ще успее да направи подобно нещо, за да се случи същото и с православната църква в Черна гора и Македония. Искам да кажа още нещо, че мисля, че по този начин негативните процеси биха могли да бъдат прекратени в регионите мисля, че трябва да започнем а с това, а за да започне обратния процес. Това няма да е лесен процес. Това ще има своите върхове и падения, обаче ние имаме само законите в момента. Закони, които са приети, за щастие, но не се прилагат. Ето защо искаме да видим много по-голямо ангажиране, включване на а, обществото във всички тези наши страни, за да може, защото те имат много идеи като общества, но нямат все още мощта да а, прилагат натиск върху правителствата. И за това си мисля, че този нов подход към гражданското общество е много важен. Благодаря. Искам само да ви а, припомня, че можете да вдигнете синята си карта, докато говори всеки един от останалите останалите оратори. Следващият оратор е от Унгарският парламент, господин Ричард Хършик. Благодаря, че ми дадохте думата, господин председател. Както а, чухме през последните няколко месеца, економическата ситуация се превърна в централна за европейски политическите дебати. Но економическите проблеми не трябва да засенчват процеса на разширяването. Мисля, че Европейския съюз трябва да продължи да бъде отворен по отношение а, на правилното оценяване а, на а, пост постигането на успехи от държавите, които кандидатстват за пълноправно членство. А трябва Европейския съюз, Европейската комисия, Европейския парламент да работят, да подпомагат държавите кандидатки ето защо, господин председател, аз се гордея много с това, че в много области Харватия постигна много успехи благодарение и на помощта на всички нас. В някои а, страни а, трябва да се постави ударението върху върховенството на закона, ускоряването на економическите реформи, подобряване на техния капацитет да приемат и да прилагат а, правото на Европейския съюз. Но трябва също така други държави да получат по-фокусирана техническа помощ. Колкото по-рано се даде тази помощ, толкова по-добре ще се отговори на нуждите на а, канди, държавите кандидати. Хър... Приемането на Харватия за пълноправен член ще отправи още един положителен сигнал към останалите държави на... в Западните Балкани. Този положителен пример идващ от Харватия, ще инспирира, вдъхнови другите държави в Западните Балкани да се присъединят благодарение на усилване на своята работа към Европейския съюз. Македония, Черна гора, на Албания получиха различен визов режим а през 2010 а другите а, две държави получиха също такава възможност да пътуват без а, визи. Визовата либерализация е нещо, което е важно за, всич... за целия регион на Западните Балкани. Като заключение, господин председател, искам да кажа, че основният двигател а, за економическите и социални промени е приемането на тези държави в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Кол колега. А сега Дорис пак искам да помоля да вземе думата от името на ЕНП, а след това колегата Качин. Дамите са първи. Благодаря, заповядайте. Благодаря, уважаеми колеги. Някои от вас знаят, че работя с балканските страни в последните 22 години. А, с вас съм страдала, с вас съм се смяла. И аз също така много се вълнувам и съм много разстроена за много аспекти. Има много основания за радост. Но ако погледнем като държави като Македония, Черна гора, Босния, наистина е, жалко е, че хората там нямат е, по-добър живот. Хората трябва да поемат съдбата си в е, своите ръце, да преодолеят, преодолеят етническите различия и прегради много а, от хората принадлежат към три етнически групи в а, тези страни, най-вече в Босния и Херцеговина, и често се играе с етническия проблем. Войната приключи. Но основанията, за съжаление, не са поставени за истински изконно мирно сътрудничество. Трябва да се направи нещо повече в тази насока. Трябва политиците да бъдат насърчени да работят в името на добруването на своите а, е, граждани, а не в името на своите политически платформи. Необходимо е да има повече обучение, повече... Е, е, кой ще инвестира в Босния, ако няма хора готови да бъдат наети веднага на работа, за да поемат тези инвестиции. Много възможности вече бяха пропуснати в тази зона. Радвам се, че комисията лансира образованието и обучението сега когато мисля за Косово, трябва да кажа, че разбира се, винаги става дума за съседите, но диалога трябва да продължава с Сърбия. Трябва да има и практически примери от справянето именно с проблемите на хората там, косовите албанци, например. Това имам предвид. Те трябва да могат да живеят заедно, без Белград да е разстроен от това. Не може Сърбия да иска да се присъедини към Европейския съюз, а да няма взаимоотношения със своите съседи. Това е невъзможно. Македония, как, през какво премина през последните 10 години, наистина е много жалко. Напълно недопуснимо е, е, че една държава от Европейския съюз спира своя съседка да се влезе в Европейския съюз. Има междуетническо насилие в е, Македония. Трябва да се обърнем към Гърция и да кажем, не мислите ли, че вие сте избирате а, е, погрешен път и че това е грешка. Тези хора имат идентичност. Думата Македония, македонски език трябва да се имат предвид именно македонското в елемента на тези наименования. Има ясни цели, може би за България и за Румъния нещата бяха ясни. Харватия трябва да преодолее много сериозни е, затруднения и мисля, че е, страните от региони ще се получат от всичко това и съм убедена, че Харватия ще може да им помогне. А Албания, сега председателя ми казва, че пре, премина времето ми. И така, председателя, следващия оратор. Госпожа Родова Зиси от е, Гръцкия парламент има думата. ще бъде по-добре, ако говорите прави, защото ще ни бъде по-лесно да се обърнем към вас, да ви чуваме и виждаме. Дали е възможно да направите изказванията се прави? Така е, по-добре ще ви виждаме. Извинете, че е, ви моля за подобно нещо. Благодаря ви. Е, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να σας συγχαρώ εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας, της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας. Благодаря, господин председател. Искам да ви поздравя от името на гръцкия парламент за тази инициатива. Мисля, че така се а, подчертава политическата история още веднъж на Европейския съюз с е, е, акцента върху разширението и задълбочаването на контактите. Всичко това ни показва, че Европейския съюз не е затворен клуб от е, държави членки, а политически, социален, економически съюз, който търси да интегрира нови членове на базата на върховенството на е, закона, демокрацията, спазването на е, свободите и правата. И на основата на хармоничното съвместно съществуване между хората. Гърция е една от тези държави, които, имайки предвид правителството и парламента, подкрепя напредъка на страните от Западните Балкани по пътя за присъединяването им към Европейския съюз. Ние сме в началото на това движение, защото 2003 година в Гърция решихме, че това ще бъде една от нашите цели. И имахме тази перспектива по онова време, а, именно, че широкото семейство от Западните Балкани трябва да бъде част от Европейския съюз, но има и, и трудности по този път. Мисля, че последните години целите бяха пренебрегнати и за това за нас е много важно да очертаем следното, да ми е ясен пътя по който да вървим, така че 2014 година и след този период е, страните от Западните Балкани най-после да се присъединят към Европейския съюз. Е, говори за, е, по отношение на бивша Югославска република Македония, мога да кажа, че Имаме малко напредък, твърде малко напредък, но сме подкрепили плана за реструктуриране на региона. Има недоразумение възоснова на исторически а, предпоставки и регионални характеристики. Но ако искаме бивша република Македония да продължи а, преговорите за присъединяване с Европейския съюз, тези регионални характеристики трябва да бъдат отчетени и името тук е особено важно. Надявам се, че ще можем да намерим конкретно разрешение на този въпрос, който ще, което ще удовлетвори всички. Е, не виждаме голям напредък да се бележи по този въпрос напоследък, но по, и поради економически причини е необходимо да укрепим и засилим усилията си. Има много проблеми, които можем да дискутираме в работните групи по отношение е, върховенството на закона, сигурността, корупцията, организираната престъпност, въпроси свързани с основните права, човешките права, с трафика. Колеги, Струва ми се, че в Европа трябва да посочим, че можем да спазваме върховенството на закона на практика с помощта на разширяването и включването на Западните Балкани в Европейския съюз. Защото това е общата политика и това е политиката за сигурност, която искаме да, се, да съществува в нашия континент. Искаме зоната за сътрудничество, а, сигурност Добро съседство, регионално сътрудничество, да се разширява и укрепва. Имаме ясни цели, имаме визия и перспектива и трябва да подкрепим тези стъпки. Благодаря ви. Следващият оратор от Литва Фитанис Повилас Андюкайтис. Благодаря, господин председателю. Благодаря за тази възможност да представлявам Литва. Аз самият няколко пъти съм имал възможност да посетя Западните Балкани и съм свидетел на напредъка там през последните 10 години. На 28 март тази година Иво Йосифович, президент на Харватия, посети е, Литва. В Литва имахме и посещение на представители на Черна гора, Босна и Херцеговина. Също всъщност Литва поддържа много тесни връзки с региона. Много добре познаваме баскетболните им отбори. Имаме също и силни економически връзки с региона. Инвеститорите ни са много активни там, но доста оплаквания чуваме за равнищата на корупция. Госпожа Бисерко изброи много проблеми, които трябва да бъдат преодолени максимално бързо. Според Литва, Харватия ще може да започне преговори към юли тази година и през есента вероятно ще се извърши обединяването. Много се радваме, че Косово започна да води технически диалог. Доста сложен е диалогът между бивша Югославска република Македония и Гърция, но смятам, че останалите 26 държави член членки на Съюза трябва да бъдат по-активни. Босна и Херцеговина също има нужда от по-активно отношение на Европейския съюз към тази страна. Това ще бъде полезно. Е, вярно е, че има в Европейския съюз, особено в някои държави членки, умора от разширяването. Забелязваме, че това се превръща в основна пречка е, за това разширяване. Наистина се радваме, че процесът на облегчаване на визовия режим вече започна. И ще е добре, ако младежите от Западните Балкани могат по-лесно да се движат е, из цяла Европа. Мисля, че добра стъпка напред би била да се е, направят равнопоставени условията за всички граждани на държавите на Западните Балкани. Е, председателят е, имаше вдигната синя карта. Искате нещо да бъде повторено или да поставите въпрос? Всъщност. Да, добре, значи можете да добавите въпрос след изказването си. Имам въпрос към а, изказалия се от Харватския парламент във връзка с задължителния референдум. Готови ли сте за него и смятате ли, че задължителният референдум през есента а, в Харватия ще даде положителен резултат? И знаете ли на коя дата ще бъде произведен той? Hvala lijepa. Благодаря за въпроса. Ако приключим преговорите към края на юни, както планираме, след резолюцията на Европейския парламент, през октомври можем да произведем референдум, след като подпишем споразумение. Значи готови сме. Ако приключим преговорите, е, да произведем референдума в е, е, началото на есента, в началото на октомври. Ако не успеем да приключим преговорите тогава, тъй като има парламентарни избори в края на годината в Харватия, може да се окаже, че нямаме достатъчно време за организирането на референдум. Е, и същевременно да произвеждаме избори. Смятаме, че наистина ще е добре, ако можем да се вместим в определения график за преговорите, така че първо да проведем референдума и след това да произведем изборите. В такъв е, случай е, изборите няма да бъдат обременени от проблематиката на Европейския съюз, ще бъде насочено вниманието към националните проблеми. Мисля, че за това има консенсус за Европейския съюз. Имаме предвид между всички политически е, партии. Имаме за външната политика, за отбранителната политика, за членството в Европейския съюз и за НАТО. За тези въпроси имаме консенсус. Но трябва да подчертая, че ако има забавене, категорично ще се увеличи броят на евроскептиците. Така че всяко забавене е, ще доведе до по-голям евроскептицизъм. Мисля, че това е, няма да застраши е, членството на Хърватия в Европейския съюз, но ще намали броя на тези, които са за Европейския съюз и тези, които ще гласуват пък против присъединяването на Европейския съюз, ще станат повече. Председателят И сега предавам председателството на заседанието на господин Ласло Кевер, председател на Унгарския парламент. Благодаря, господин председателю. Искам да помоля да вземе думата следващият оратор. Е, господ председник Маджарския парламента, обема ви рад честител за организация. Господин Бузек, председател, господин председател на Европейския парламент, имам поздравление към вас за организирането на днешното събитие. Но също така, освен че е от значение за Европейския съюз, има значение и за гражданството в Западните Балкани Искам да се обърна към вас, господин председател на парламента на Харватия, във връзка с всичко, което Харватия е направила на Западните Балкани. Там ние се стремим да се борим с организираната престъпност и корупцията. Когато говорим за организирана престъпност, Държавите на Западните Балкани си сътрудничат много добре, когато си предават престъпници взаимно. Обаче, когато говорим за корупция, те не са чак толкова ефективни с едно единствено изключение – Хрватския. Тя е единствена в това отношение, за което заслужава нашите поздравления – HDCD е партията, която е на власт и лично аз не съм нейн привърженик, но не мога да не ви поздравя за всичко, което сте постигнали и най-вече за усилията ви за борба с корупцията. Относно статута на политиците, този бланков статут и статута на парламентаристите са нещо, което ние в Европа трудно можем да разберем и да осъзнаем. Затова искам да подканя колегите от Националното събрание на Сърбия да се вслушат в препоръките на Европейската комисия как може да се преодолее ситуацията, която определено не допринася за доверието към Сърбия, нейната изборна система и страната като цяло. Все пак вярвам и се надявам, че този проблем ще се разреши възможно най-скоро. И накрая искам да кажа нещо по отношение на Сърбия. Урике Луначек вече каза, че тук присъстват трима кметове от Косово и трима от сръбски общини. Всички те са либерали, ако ми позволите да го кажа така. Но искам да отбележа, че тази институция е, трябва да бъде отворена и към местните общини. И господин Бузек, накрая имам едно предложение – ние трябва да сме тези, които да намираме решение и изход от проблемите. Всички бяхме много изненадани колко бързо Косово постигна решение на своя а, проблем с изборите и защо да не поканим в Европейския парламент новия президент на Косово? ще видим нови лица, нов подход, една свежа динамика и идеи. Може би точно това е, което ни е нужно от Западните Балкани. Да повее нов вятър, да видим една нова динамика. Ние всички подкрепяме господин Бузек да, идеята да включите тази точка в дневния ред на парламента, да поканим президента на Косово. Благодаря. Следващият оратор е Mr. President, thank you very much uh, indeed, and I think this is a good uh, благодаря ви. Това е една чудесна конференция по време на унгарското председателство по един изключително важен въпрос за бъдещето на Европа. От името на Великобритания мога да кажа, че всички основни най-големи партии у нас са, за продължаване на разширението на Европейския съюз. На Великобритания се гледа като държава на евроскептици, обаче в по отношение на разширението на Европейския съюз, ние смятаме, че то ще спомогне за възстаряването на траен мир в Европа. В източна и централна Европа вече, Европа вече десетилетия има известни проблеми, с които те се борят и крайно време е да дадем възможност и на държавите от Западните Балкани да се включат в Европейския съюз и да се порадват и те на свой ред на в ред и на изпълнени критерии. Въпросите, които е необходимо да бъдат разрешени преди да се осъществи самото разширение, са тези, които вече се споменаха, именно организираната престъпност, миграционните проблеми, граничния контрол. Трябва да направим така, че тези е, политически области е, да бъдат е, да намерят своето решение на проблемите и тогава вече ще може разширението да продължи още по-бързо. Има едно нещо, което е съвсем ясно за Западните Балкани, за хора като мен, които гледаме на тях отдалече, а именно – е, едни проблеми, повдигнати конкретно от Босна и Херцеговина. Това са тези, които се нуждаят от специално внимание от страна на Европа. Не можем ние като континент да позволим Босния да се върне към проблеми, които имаше през 1990-те години, може би в по-малък мащаб, но в никой случай не можем да допуснем постигнатия напредък да се загуби. И за това мисля, че е редно чрез националните парламенти и Европейския парламент и регионалния съвет за сътрудничество да работим в тази посока. посока. Нека да направим така, че тези проблеми да се разрешат и да не се тревожим вече толкова много за тях, за да можем да работим по интеграцията. И искам да чуя от Соня Бизерко, Бисерко, която направи едно чудесно представене. Тя спомена един доста творчески път за напред. Искам да ви попитам, каква форма според вас трябва да придобие този креативен подход за бъдещето? Заповядайте. Ами, това, което искам да кажа, че в Западните Балкани сме в момент на начална регресия. И в Косово също. За да се създаде рамката за целия регион, за движение напред, трябва да се даде статут на държави кандидатки на всички, защото този процес е много дълъг. Той е творчески. Освен това, защото Европейския съюз е активна част в този процес като управление. И това е процес, който е много добре контролиран. И тогава се контролират и институциите, и а, върхов, а, прилагането на върховенството на закона, така че всички, които се интересуват от а, членство в Европейския съюз от тези държави, получават по-добри шансове Например, една кампания от страна на гражданското общество за а, отваряне на въпросите по присъединяването към Европейския съюз, към всички или към по-голяма част от гражданите на държавите в този регион. За съжаление обаче, Европейския съюз или по-скоро Европейската комисия не е толкова готова или а, очакваща с нетърпение момента, в който да се хвърли в тази работа, за да, а, за да може на този начален етап на загубване на доверието и изгубване на иллюзиите а по отношение на европейското членство да бъде прекратен. Ето това, според мен, е подхода като по-творчески подход. И това е много релевантно за Босна, защото а, те нямат канали, нямат начини по които да изразят своите идеи, своите разбирания, защото етнически а, препятствия има а, в това отношение. Благодаря ви, казва господин председателят. Константинос Цаварас има думата от гръцкия парламент. Благодаря много господин председателю. Съгласен съм с всички, които тук до сега казаха, че днешната ни среща е от изключително голямо значение. Мисля, че това ще ни помогне да чуем най-различни мнения по този изключително важен въпрос. Западните Балкани са в Европа. Ето защо в тази част на Европа искаме добре стабилно създадени европейски институции, за да започнат Западните Балкани да функционират в Европейския съюз. Много действия вече са предприяти, други са в момент, в момент на подготовка – действия, които ще сближат държавите от региона за сътрудничество, за мирно съществ... съвместно съществуване. А за да престанат Западните Балкани да бъдат барутно погреб на Европа. За съжаление, а този шарен килим от различни държави като че ли се износва и протрива и а, има вече гласове срещу това да се присъединяват към международната общност изобщо. Но тенденцията а, за върховенството на закона, за уважаване на правата на всички, обще... на всички членове на обществото, независимо от етническата и религиозната им принадлежност, са неща, които се споделят като ценности от а, мнозинството и ето защо ние трябва да разработим една здрава и добре функционираща рамка за по-бързото и качество на интегриране на Западните Балкани в европейското семейство. Трябва по един добросъзетски начин да направим всичко това, с цялото уважение към постигнатото до сега. от ОНЕ на базата на много инициативи, сред които инициативите на а, генералния секретар на ООН, за да се разреши и въпроса с името на бивша Югославска република Юг... Македония. Благодаря ви. Благодаря. видяха синя карта от представител на Франция. Um, Колегата ми от Великобритания, който преди малко говори, също вярва, че разширяването наистина е една успешна история, добра новина. И аз 12 години съм вече в парламента. Виждам как общността нарасна от 15 на 27 държави членки. Това е наистина е, изумителна процедура, исторически факт. Всичко до сега работеше много добре. Разбира се, разширяването, включвайки Западните Балкани, мисля, че ще бъде предизвикателство, но това е необходима стъпка точно като изконното право, което е принадлежи на всички европейски страни. Западните Балкани са европейски по мисъла на 49 член. Но освен това, онова, което споява тези страни е посоката и приемането на предизвикателството за борба с корупцията, организираната престъпност, прозрачност, прозрачността и плуралистичната демокрация в държавите, разбира се, спазване на човешките права също така, може би най-важното е поддържането на мира в този регион. Е, много добре знаем какви кръвополития се случиха 90-те години. Не искаме в никакъв случай кървавата баня да се повтори отново. Обеден съм, че разширяването на Западните Балкани включването към Европа е добра страна. Трябва да е, е, кажа всичко това и на моите е, гласоподаватели, защото това ще бъде наистина изключително важно. В противен случай ще трябва да се плати много скъпа цена, имайки предвид е, евентуалните беженци тенденции е, към нашите страни. А членството в Еврейски съюз и НАТО наистина е изключително важно и трябва да се използва всяка една предоставена ни възможност да подкрепяме тази политика, включително и на днешната конференция. Разбира се, в този парламент и в националните ни парламенти трябва да не пропускаме проблемите свързани с Близки изток и Северна Африка. Вярвам, че аз съм и между другото докладчих за Черна гора. Е, виждам, че има представител на парламента от Черна гора, така че казвам и на колегите от източното партньорство от Украина, Южен Кавказ, те някакси като че ли са забравени, защото сега говорим за Тунис, Египет, Либия. Разбира се, това са много важни страни. Ние имаме своите отговорност, трябва да се стабилизират, но не бива да забравяме и Западните Балкани. По отношение на Черна гора, тази сутрин е, попитах господин Лайчак – е, какво ще, кога ще чуем от комисията ясната дата, кога ще се стартират преговорите с е, Черна гора? Е, по-настоящем ситуацията е малко по-спряла. По същи начин стоят нещата и с Македония. Трябва да се постигнат конкретни цели, но все пак трябва да се даде ясна дата и се надявам, че комисията след лятната вакансия ще може да ни даде точна дата по отношение на присъединяването в противен случай наистина няма как да се поеме личната отговорност за това портфолио. Аз ще посетя тази страна съвсем скоро отново. Освен това в този парламент намирам и свой приятел по отношение на Македония. Обръщам се към унгарското председателство да използват всичките им предоставени средства, за да намерят някакво решение на онова, което на човек отвън прилича на просто неразбираемо обстановка, името, въпроса с името. Всеки друг в друга страна вероятно не може да разбере как така бъдещето на една страна и членството в Европейския съюз е, просто се спира, именно защото те са се избрали да се наричат Македония, а не Бюрм. А, така че а, е, е, аз а, бих искал да изкажа своето твърдо убеждение, че в интерес на стабилитета на региона трябва да се позволи на Македония, особено имайки предвид предстоящите избори през месец юни, че е необходимо да осъзнае, че не са забравени от международната Европейската общност, защото в противен случай нещата може е, да се е, затруднят в Скопия. По отношение на Косово. Това е едно лично мое мнение и аз съм за някакво решение в именно на дългостройния дългосрочния мир. От една страна Европейския съюз в квартета вярва именно в принципа земя за мир, за да може да се разреши спора в Близки изток. Времето ви изтича, каза председателя. И мисля, че по отношение на Косово трябва да бъдем съвсем честни. Разделянето е наистина сериозен проблем, който трябва да бъде ясно осъзнат. Благодаря. Председателят, благодаря. Е, господин Шверан е, дигна синя карта. Бихте ли казали към кого искате да отправите въпроса си? Давам ви думата. Няма значение, господин председателю. Който иска, може да отговори. Искам да поздравя госпожа председателят, не всъщност унгарското председателство, за организирането на този дебат. Искам ам, набързо да кажа на британския колега, че може да се изгради и съюзът е, на Средиземноморието, е, така както ние можем да интегрираме в по-висока степен Западните Балкани. Двете неща не се изключват. Е, това първо. Второ, по отношение на интегрирането в Съюза на бившите югославски републики, мисля, че основното изискване за постигане на политическа стабилност в този регион – е, разбира се, като се изключи е, Харватия, е интегрирането на е, Сърбия. Ако не интегрираме бързо Сърбия, няма да има политическа стабилност и няма да има спокойствие и мир в републиките, които заобикалят Сърбия. Е, това е, е най-важната част е, от най-голямата част от бивша Югославия. Не може тя вечно да стои в положение едва ли не на война и не може вечно да се протакат преговорите и да се иска от Сърбия да арестува този или онзи. Мисля, че е необходимо Сърбия бързо да започне преговори за интегриране в Европейския съюз. Благодаря. Искам да е, помоля е, колегите, да използват само 30 секунди време, когато задават въпроси, с синя карта да задават само въпроси. Сега господин Красниги от Косово. Почитаеми господин Бузек, драги колеги, през всички тези е, години Косово е, се опитваше да консолидира правовата държава, демократичната държава, както и вътрешната си политическа стабилност. Независимо от многобройните трудности, независимо от напълно сринатата економика, Косово се умя да постигне економически напредък и е, да повиши благоденствието на своите граждани. Значително бе усъвършенствана инфраструктурата която бе доста пострадала от войната. И направихме доста стъпки напред в посока към възстановяване на страната си. В момента в Косово има огромен проект за магистрала, която ще свързва Косово с албанския бряг и след това може да бъде вписана в останалата транспортна мрежа на цяла Европа. През тези години изградихме мрежа далекосъобщителна и полагаме максимални усилия за привличане на инвестиции от други страни. Приели сме Конституция на Косово, която гарантира свободите на гражданите, в частност свободите на малцинствата и прилагаме политика на равенство на гражданите пред закона. Също така, искаме да си сътрудничим конструктивно с всички свои съседи. Е, и се стремим към интеграция в различните евроатлантически структури. Косово и неговите граждани обаче се нуждаят от по-широка подкрепа от държавите членки на Европейския съюз ние се нуждаем от помощ, за да можем да се движим свободно, имам предвид без визи, и така да имаме възможност за по-голяма интеграция, защото интеграцията ще идва за нас по пътя на посещенията в държавите членки на Европейския съюз. Вече към интеграцията гражданите проявяват до някъде песимизъм тъй като гражданите е, на Косово имат много добро отношение към държавите членки на Европейския съюз и биха искали да има режим на свободно движение както за хората, така и за стоките. Всъщност, нашата младеж иска да учи в европейските университети, иска да се движи свободно. Това е желанието на страната ми. Искам да дам думата на Ева Киршковска от Полша. Господин председател, дами и господа, Лисабонския договор и е, неговите разпоредби са много съществени и по тях се работи в момента в Европейския съюз. В преамбюла към Лисабонския договор се споменава свободното движение на хора, сигурността на хората и установяване на зона на сигурност, правосъдие и свобода. Първите разпоредби на договора също казват, че Европейския съюз ще гарантира такава зона на сигурност и свободно движение на хора и стоки. Има се предвид зона без гранични проверки по вътрешните граници. Споменава се също така и борбата с престъпността. Така ще се гарантира една сигурна, но и отворена Европа. Европа, която подкрепя просперитета и доброто състояние, добруването на своите граждани. Тази зона постепенно се разширява все повече и подкрепя функционирането на своите институции. Европол и Евроюст оценяват развитието и оголемяването на тази зона. Чрез засилване още повече на ролята на националните парламенти и тяхното участие в доброто установяване на тази зона, нещата ще се подобрят. Тази зона на свобода, сигурност и правосъдие в Балканския регион ще даде възможност на държавите там да отговорят на изискванията, които са им поставени, работата и политическия диалог, който водим – вече трябва да продължат да се концентрират върху балансирано изграждане на капацитета в сектора на съдебната власт. Има държави кандидатки за членство в Европейския съюз, държави, които се подготвят да станат кандидатки, но едновременно с раз, е, разглеждането на тяхното присъединяване, ние трябва да се грижим тази зона на сигурност и правосъдие да се подобрява и също да им помогнем да постигнат нужното равнище в областта на образование и други. Благодарим на унгарското председателство и гледаме с надежда към него, че ще продължи преговорите за присъединяване и че полското председателство на Европейския съюз ще може да поеме тази задача оттам. Благодаря много. Не се съмняваме, че вие ще се справите чудесно с тези приоритети по време на полското председателство. Благодаря ви. Искам да кажа, че а, според мен е изключително важно а, именно унгарското председателство и Европейския парламент и а, националните парламенти да разискват тази тема. Добре е, че са я избрали, темата за Западните Балкани. Мисля, точно като член на Комисията по правата на човека, да подчертая, че нашата работа е това, да е, анализираме ежедневните проблеми от гледна точка на младежите в Европа. Затова въпросът за визите е изключително важен, е, защото именно чрез облегчаване на този режим младежите могат да получат свободен достъп до Европа. Това въжи за сегашното и за бъдещите поколения. По този начин ще осигурим промяна и на техния менталитет, промяна на менталитета вътре в страната. Смятам, че това е изключително важен въпрос. Е, за сега има някои проблеми, е, които ни се струват неразрешими, но те всъщност могат да бъдат е, преодолени именно чрез махане на визите. Ако няма визия, ако хората могат да пътуват, ако могат да видят как хората в Европа мислят, кое как правят, това ще се отрази в ежедневния им живот. Благодаря. Сега Хърватия. Mr. President, Господин председател, първо искам да благодаря на унгарското председателство за това, че организира тази конференция. За нас това е много важно, за да можем да обменим възгледи. Мисля, че е подходящ момента да кажа, че очаквам не само аз, но и цяла Харватия – да приключим до края на юни с преговорите, до края на унгарското председателство. искам да кажа тук, че ние сме шампиони в региона, защото преговаряме повече от 6 години. Надявам се, че до края на юни с вашата подкрепа ще приключим. Искам да подкрепя също така и председателя на нашия парламент, който посочи, че ние сме за регионалното сътрудничество, защото, както знаете, предполагам, е, Харватия се, е, се приема като лидер на, в региона. Една от, е, едно от за, на, доказателствата е че а, осигурихме превода на документите, за да подпомогнем в, с начален тласък черногорското усилие за започване евентуално на преговори. Разбира се, на, надявам се, знаете, че а, 100 над 120 а, закона приехме в нашия парламент, защото съзнаваме много добре, че без а, върховенство на закона, без а, демокрация не може да има свободен пазар и развитие на економиката. И тъй като темата е към економическа интеграция, аз го споменавам и подчертавам като важно. А също така председателят на нашия парламент посочи, че ние а, полагаме много усилия а, а, да продължим изграждането на инфраструктурата, като например магистралата П. 5C към Адриатическо море, също така, а също и магистралата Адриатическо-Юнийско море, защото без нейното построяване економически не могат да се развият тези части на региона. Ние сме в съответствие с стандартите на Европейския съюз при а, тази дейност. Обаче ние сме готови и отговаряме почти 100% на изискванията и на стандартите, така че не искаме нашето приеме, приемане да бъде просто едно политическо решение. Ето защо ние искаме да ви уверим, че нашите граждани ще отговорят с да на евентуалния референдум. Благодаря за вниманието. Благодаря ви много за вашето изказване и имаме още един оратор, господин Владимир Тошев от България. Господин председателю, България твърдо подкрепя европейската перспектива на Западните Балкани и счита, че това разширение е ключов елемент за поддържане на мира и стабилността в региона. Ние активно подкрепяме европейското бъдеще на страните от Западните Балкани и настояваме Европейският съюз да отдели повече внимание на Западните Балкани, тъй като регионът е от съществено значение за сигурността в Европа. Приветстваме факта, че преговорният процес с Харватия е в финална решителна фаза. От съществено значение за страната изпълнението на изискванията по глава 23 правосъдие и основни права. Присъединяването на Хърватия ще бъде важен знак за останалите държави в региона, че европейската интеграция е постижима цел – Надяваме се това да стане факт по време на унгарското председателство. Подкрепяме и европейската интеграция на Република Македония и смятаме, че Република Македония трябва да фокусира своите усилия върху изпълнението на оценката и заключенията на съвета на Европе... Европейския съюз от 14 декември 2010 година, включително споразумението на добросъседни отношения, които са от съществено значение за членството на Република Македония в Европейския съюз ключов момент за вътрешнополитическото развитие на република македония ще бъдат предстоящите предсрочни избори. очакваме предизборната кампания да бъде съсредоточена върху темите от европейския дневен ред на страната като разделителната риторика и на националистическото противопоставяне останат в миналото. България ратифицира споразумението за стабилизация и асоцииране на Република Сърбия с Европейския съюз и активно подкрепи решението за изпращане на сръбската молба за членство за становище от Европейската комисия. Стартиралата процедура по присъединяването на страната към Европейския съюз е положителен сигнал за Сърбия и за региона като цяло. Надяваме се, че оценката на еврокомисаря Штефан Фиоле, изразена по време на посещението в Сърбия на 28 март тази година, че присъединяването на Сърбия към Европейския съюз е реална цел, ще ускори процеса на реформи в страната. Считаме, че успешната интеграция на Сърбия е възможна при ясна покриване на условията за членство, включително и критериите от Копенхаген, успешното прилагане на споразумението за стабилизиране и асоцииране с Европейския съюз. Наша препоръка е архивите на бившата техна секретна служба УДБА да бъдат прочетени, за да може миналото и неговите сенки да останат назад. Оценяваме последователните усилия на Черна гора по пътя към Европейския съюз и НАТО. Получаването на статут на страна членка в Европейския съюз е съществена стъпка напред в процеса на европейска интеграция и положителен сигнал към целия регион, че напредъкът на страните кандидати е пряко свързан с техните усилия и успехи. Подкрепяме европейската интеграция на Албания и смятаме, че страната трябва да продължи изпълнението на политическите критерии от Копенхаген за работещи демократични институции. И завършвам с призива историческите манипулации, които не са добра практика, да останат наистина в историята и да вървим напред конструктивно и делово, за да можем да присъединим целите Западни Балкани към Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, е, господин Ташев. Нямаме повече време за изказвания. Искам да благодаря на всички, които споделиха вижданията си. Благодаря за участието им. Сега връщам председателството на съпредседателя. Им, имам информация за вас. Следващите два часа на нашата дейност и нашата среща е следното. Ще продължим в две работни групи. Първата работна група ще работи по темата сътрудничество в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Заседанието ще се проведе тук, в тази пленарна зала, така че не е нужно изобщо е, да излизате от залата, ако сте в тази група. Ще се засегна теми, свързани с граници и визии, миграционни проблеми, както и правосъдно и полицейско сътрудничество. Мария Елена Копа от Европейския парламент и госпожа Киерсковска от Полския Сейм са, съпредседатели. председатели. Докладчик ще бъде госпожа Дорис Пак, е, член на Европейския парламент. Втория работ, втората работна група по темата интеграция на гражданите ще заседава в зала 3C50 на същия етаж която е пленарната зала в същата сграда, само че от среща по коридора. Много лесно ще намерите залата. Целта на семинара е да се подчертае взаимосвързаните проблеми на културното многообразие и успеха на интеграционния процес, както и образователните аспекти на интеграцията на Западните Балкани в Европейски съюз. Съпредседателя госпожа Жаклин Галан, член на Белгийския парламент и господин Ялко Качин, член на Европейския парламент. Докладчик господин Михали Бала от Унгарския парламент. Позволете да кажа следното. Работните групи трябва да приключат своята работа в 19 часа. 7 часа вечерта, не сутринта, разбира се. Тоест, и разполагате с 2 часа. А, и докладчиците, извинете, че го казвам така открито, са най-важните участници. Много ви моля да представите вашите доклади на пленарното заседание утре преди обяд, за така че да могат да бъдат раз, раздадени на всички участници в писмена форма. Много ви моля да получа вашия доклад в писмена форма. Ако е възможно, на английски или на френски, но разбира се, може да го напишете на какъвто език ви е удобно. Ще максимално бързо ще преведем материала. След което в 7.15, 7.30 има коктейл. 7.15, прощавайте, ще има коктейл, след което ще има вечеря бюфет. Ще се проведат в а, а, Яхуди Менухин. Това е а, помещение, което се намира на първия етаж. Трябва да слезете два етажа. Лесно а, ще ще можете да го намерите, можете да слезете и с асансьор. Поканата за тази вечеря и информацията къде точно се намира това пространство е, е и едохименухи е, ще намерите във вашите документи. Много благодаря за този дебат. Ще се срещнем утре в заседателната зала, а преди това в 7.15 на коктейла и след това на вечерята. Много ви благодаря. Благодаря, господин съпредседателю.